Ja, liebe Kolleginnen. Скъпи колеги. Скъпи колежки, скъпи колега. До тук виждам само един мъж представител. Трябва да започваме. Със сигурност ще пристигнат и други колеги, които да се присъединят към нас. Към точка първа от дневния ред Искам да съобщя, че докладът на Петър Лизе, точка 10 от дневния ред, ще бъде разгледан на 18 септември. Точка 2 от дневния ред съобщение на председателя. Имаме всички езикови комбинации на разположение, също и харватски, без естонски и малтийски. Вторият триалог във връзка с а, механизма за гражданска защита се проведе на 8 юли. Последният триалог ще се състои през септември. имаме също така един, една работна среща, workshop на 24 септември на тема електронно здравеопазване. Той започва в... А, и в 15 часа ще имаме посещение на млади либерали под ръководството на Брита Раймас. Те ще бъдат наши гости този следобят, когато започнем с гласуването. Искам да ви напомня, че имаме много работа в днешния следобят. Имаме много за гласуване. Моля всички да не забравят картите си за гласуване, за да можем всички да можем да дадем гласа си и няма да имаме извинения, ако не го направим. Сега преминавам към трета точка от дневния ред. Искам да поздравя най-сърдечно с добре дошъл министърът на околната среда на Литва, представител на литовското председателство. Това е господин Валентинес Масоронис. Ще обменим мнение в рамките на структурирания диалог през следващите 6 месеца предстои приемането на редица законодателни актове. Когато разговаряхме с него, той каза, че ни предстоят много предизвикателства, много интересни законодателни проекти в областта на околната среда, екологията и ние сме онова, което виждат 500 милиона граждани на Европейския съюз. Например, имаме флорните газове, имаме замразяването на емисиите въглероден диоксид. Гласувахме миналата седмица. В две държави членки предстоят избори. Може би и там има напредък аз лично съм готов да преговарям и по време на лятната вакансия, така че да можем по възможно най-бърз начин да придвижим това досие. Има обаче и други пакети, които ни очакват, например пакет за качеството на въздуха. Очакваме информация от комисията. Имаме и редица други точки, по които вече сме достигнали съгласие в рамките на триалога. Например, въглеродния диоксид и автомобилите с една такава тема. Парламентът доста доближи позицията си до тази на съвета под натиск обаче на една държава членка се отложи вземането на решение и за пръв път Тоест, откакто съм член на този парламент 8 години насам. Не съм виждал на края на преговори двете страни се стиснат ръцете и да кажат, че са доволни. Но във всеки случай трябва да положим тези основополагащи рамкови цели във връзка с емисиите въглероден двокис, Защото ако отложим още веднъж това решение, ще имаме проблем с графиците до април следващата година. Трябва да сме приключили с първото четене на тези законодателни актове и ако отложим решението, изключително много ще закъснеем. Това не е в интерес нито на парламента, нито на съвета. Така че би следвало да използваме следващите 6 месеца, за да напреднем по всички досиета, които, по които се работи в момента, за да могат те да встъпят в сила възможно най-бързо. Сега виждам, че някои колеги пристигнаха. Искам да дам думата на господин министър за неговото представене, за което ще дам думата на координаторите и на всички други, които желаят да се изкажат. Заповядайте, господин министър. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички участници в тази толкова важна среща. Също благодаря и за възможността да ви изложа нашите основни е, приоритети по време на литовското председателство и накрая благодаря за възможността да се запознае и с вашите мнения, вашите позиции по въпросите и досиетата, по които ще работим с вас заедно през следващото полугодие. Много се гордея, че литовския, както и всички останали езици, е език на Европейският съюз и е, ще продължа моята е, реч от тук нататък в, е, на този красив език. Уважаеми дами и господа, във връзка с литовското председателство на Европейския съвет, за мен е изключителна чест да представя на почитаемия парламент нашата програма за второто полугодие на 2013 година. В нея са отразени нашите общи цели и приоритети. Преди да изброя нашите приоритети, искам да благодаря на нашите ирландски предшественици за изключително положителните резултати от председателството им в първата полугодие на 2013 година. Ние ще продължим да работим за успешното прилагане на програмата на председателското трио. Искам също така благодаря най-сърдечно за междуинституционалното споразумение във връзка с седмата рамкова програма за околната среда. Това е важен документ, в който се поставят важни цели във връзка с политиката към околната среда. Общите действия са изключително важни за общото функциониране на Европейския съюз. И по тази причина бързам да поздравя нашите харватски колеги за тяхното присъединяване към европейското семейство и към тяхното бъдещо членство и приносът им към създаването на общото европейско бъдеще. за създаването на една отворена Европа, Европа на растежа, ще се постараем да работим в, по времето на нашето председателство. Можем да се гордеем с нашето най-строго в Европейския съюз законодателство по отношение на околната среда. И за това се радваме да работим с вас в, по всички въпроси, свързани с европейската среда. Стратегията към околната среда е основен приоритет а, по отношение на източноевропейските държави. Благодарение на вашата инициатива се надяваме да постигнем тясно сътрудничество в сектора на екологията с особен акцент върху заетостта. През септември в Вилню ще се състои четвъртият форум във връзка с Балтийската стратегия – ще се разгледат стратегиите на партньорите във връзка с опазването на околната среда. Един основен приоритет на нашето председателство е създаването на ефективен процес на законодателство. Ние благодарим за вашите предложения във връзка с е, основни законодателни актове, които предстои да разгледаме по време на нашето председателство. С ваша подкрепа ще се справим с всички предизвикателства, за да постигнем една Европа с по-висок стандарт за опазване на околната среда. Благодаря на всички докладчици, с които се срещнахме до този момент, които ме информираха за актуалните позиции на парламента във връзка с важни законодателни актове. Ще се спра на някои от тях. Разбира се, всички въпроси, свързани с промяната на климата, са в центъра на вниманието. Те се отразяват на економиката, на транспортния сектор, е, и на селското стопанство. Надяваме се с ваша помощ да постигнем една от нашите приоритетни цели. А именно а, законодателството, свързано с флуорните парникови газове. Надяваме се да постигнем съгласие между съвета и парламента още на първо четене. Този законодателен акт би бил важен сигнал към международната общественост и във връзка с 23-та среща за протокол от Монреал и във връзка с 19-та конференция на окол... по околна среда на ООН. Разбираме също така много добре значението на всички срещи, свързани с парниковите газове във връзка с генното инженерство, за да могат да се продължат решенията от протокола от Нагоя. Тук също смятаме, че можем да постигнем а, обща позиция на първо четене с парламента. Надяваме се Европейският съюз и държавите членки да могат да ратифицират протокола от Нагоя още на първата среща в тази връзка. В областта на екологията това е един от главните приоритети на нашето председателство. Приемането на законодателството, свързано с парниковите газове, е сред нашите основни приоритети. Тегино плано, до 2000 Това би помогнало за прилагането на конвенцията в областта на екологията. Тя предвижда встъпването в сила на протоколът Нагоя през 2015 година за постигането на тези цели. Също така залагаме на тясно сътрудничество с парламента и се надяваме на следващото пленарно заседание Европейският парламент да реши да даде мандат за преговори. Следващото досие, по което ще работим, е досието за а, непрякото земеползване и смятаме да постигнем а, също така по-добро, по-добра работа с частният а, сектор. Ако Европейският парламент и съветът ни подкрепят, ще можем да напреднем и за нас гласуването във вашата комисия утре ще бъде от особено значение. Надяваме се да работим по ефективен начин и с вас в следващите месеци. Ще се ще се опитаме да напреднем също така и във връзка с директивата за промените в земеползването. Непреките промени в земеползването във връзка с производството на биогорива има нужда от важна дискусия и преразглеждане – в съвета през месец юни се проведоха множество дискусии във връзка с тази тема. Те ще бъдат отправна точка за последващата работа по това досие. Аз съм на мнение, че е особено важно и трите институции да са единодушни, че трябва да бъдат сведени до минимум въздействията от непряката промяна в земеползването. Това ще допринесе също така и за постигането на целите на Европейският съвет за въвеждане на възобновяеми енергийни източници и постигането на целите. С голям интерес очакваме докладът в тази връзка, който ще се гласува в ресорната комисия. Председателството е готово във връзка с това досие да търси устойчиво решение на проблема заедно с другите държави членки. Стремим се към решение, което ще е добро както за економиката, така и за околната среда и за всички граждани на Европейския съюз. След постигането на съгласие ще преминем към досието за гражданското общество, свързано с гражданската защита Литва следеше всички обсъждания в връзка с емисиите на парникови газове и схемата за търговия с парникови газове. Председателството ще работи с председателството и ще положи всички усилия за постигането на приемливо решение във връзка с този проблем. Няма да щадим сили да постигнем успех в областта на директивата за биоцидите. Надяваме се да постигнем бързо съгласие в съвета. Ще продължим работата на европейското, на ирландското председателство по директивата САИД. Тук също смятаме да постигнем решение на първо четене. Също така ще работим върху инвазивните видове, опазване на качеството на въздуха и а, управление на отпадъците. През есента ще водим дискусии за тематичната стратегия, свързана с чистотата на въздуха и ще а, направим проверка на законодателството в тази област. Имаме цели, които са амбициозни във връзка с намаляването на емисиите за замърсяване на въздуха. Надяваме се да постигнем и напредък във връзка с очакваното от комисията предложение за инвазивните биологични видове. Ние сме на мнение, че са необходими обвързващи а, разпоредби, свързани с а, биоразнообразието и трябва да водим много дискусии за ограничаване на а, разпространяването на инвазивните видове. Следваща тема на нашето законодателство е горското стопанство. Ще поставя накратко целите, които си поставяме. Искаме да подходим координирано към а, устойчивото управление на горското стопанство. Предстои решение на съвета а, във връзка с а, управлението на а, горските а, масиви. А, вашата комисия също ще бъде част от това решение. Тук ще се вземат предвид компетентностите на държавите членки и също така ще обсъдим въпроси, свързани с промените на климата. Следващата наша тема е свързана с горското стопанство, управлението и търговията. Това е свързано с отново с управлението на горското стопанство, биогоривата и една от най-важните събития, което очакваме ние, е конференцията във Варшава, конференция на ОНЕ, свързана с опазването на околната среда. Съветът ще приеме решение в връзка с общата позиция на Европейския съюз по тази тема. Изключително много ценим приноса на Европейския парламент при подготовката на този основен годишен форум, свързан с климатичните промени. Надяваме се да постигнем тясно сътрудничество и по време на тази важна конференция във Варшава. На тази конференция ще се подпише е, ново споразумение, свързано с промените в климата. То ще влезе в сила през 2020 година. На тази конференция ще се обсъждат и други важни въпроси. Международни въпроси, касаещи климата, ще се обсъждат и на неформалната среща на министрите на 16 и 17 юли. На тази тема сме поканили също така и китайският министр по околната среда. Поканили сме заместник председателя на Резорната комисия, господин Чен Чихуа. В Вилнюс ще се обсъждат въпроси за финансирането на биоразнообразието, на биологичните ресурси и въпроси свързани с добива на шистов газ. предстои изключването на две обвързващи законодателства, свързано с горското стопанство и свързани с живак. Ще се опитаме да продължим разговорите по между парламентарната между правителственият комитет. Той трябва да потвърди резултатите от нашите преговори. Европейският съюз пое инициатива във връзка с конвенцията, свързана с живака. И а, ние бяхме на предна позиция през последните 4 години във връзка с тези а, преговори. На 10-11 октомври в Япония се проведе конференция там предстои подписването на споразумението от Ниенмата, свързано с живак. Надяваме се да живеем в среда, която не е замърсена от живак и се надяваме всички държави членки да ратифицират това споразумение в възможни най-кратки срокове. А следващата ни тема е постигането на целите Рио плюс 20 и програмата на ООН, свързана с околната среда. Всичко това е изключително важно, за да постигнем резултатите, свързани с устойчиво развитие, които се постави конференцията Рио плюс 20. Този форум имаше водеща роля при проверката на устойчивото развитие. в връзка с срещата на страните от протокол от Морал ще се обсъждат важни системи, касаещи екосистемите. Те също така ще се обсъждат на постоянния комитет, свързан с Бенската конвенция. Уважаеми членове на Комисията по околната среда. Смятам, че само чрез съвместни действия можем да постигнем успех и благоденствие на гражданите на Европейския съюз. Не може да има съмнение, че между институционалният диалог през следващите 6 месеца ще предложи добра възможност да се получим един от друг и още веднъж да се уверим, че сме взаимозависими за постигането на успех при вземането на важни решения. По време на цялото председателство аз ще се стремя да остана в обхвата, така че да бъде винаги на ваше разположение, когато имате нужда от мен. И винаги, когато имате нужда от това, господин председател, ще се отзовавам на покани да гостувам във вашата комисия, за да можем да обсъждаме всички въпроси, които ви вълнуват. Още веднъж много благодаря за вниманието. Готов съм да отговоря на въпроси от ваша страна. Разбира се, много бих се интересувал да разбера и какви са вашите позиции във връзка с изложените от мен програма. Благодаря за вашето представене, господин министр. Имам няколко души, които желаят да се изкажат. По традиция започваме с координаторите. Госпожа Клас ще положи началото. Тя е заместник председател, госпожа Макеван, господин Германди, Сато Хаси и Анна Росбах. Това е първият кръг от желащи да се изкажат. Госпожо Клас, заповядайте за две минути. Благодаря, господин министр. Изложихте разнообразни теми. Подчертахте и необходимостта от разговори. Споменахте стратегията за горското стопанство и националните отговорности в връзка с това. Искам да ви напомня, че е изключително важно да не освобождаваме държавите членки от тяхната отговорност във връзка с горското стопанство. А, баланса между економиката и интересите на околната среда също са особено важни и тук устойчивостта е на първо място. Споменахте също така директивата за качеството на горивата, директивата за възобновяемите енергийни източници и директивата за косвените промени в земеползването. Ще гласуваме по нея в тази комисия а, и когато тя ще бъде също тема за обсъждане в съвета. Именно тези косвени промени в земеползването не могат да бъдат отричани. Те са на лице и това, което е обсъждане в момента е как можем да ги измерим, каква ще бъде нашата основа миналата седмица стана ясно, че все още нямаме достатъчно надежни критерии и тук бих ви призовала към повече откритост на дискусията, така че да могат да се намерят тези подходящи критерии, защото парламентът иска да намери тези стойности, които са а, важни и които са а, основополагащи за измерването. А, така че да можем да стигнем с помощта на съвета до някакви достоверни данни за това къде се намираме, за да можем да си направим съответните изводи. Смятам, че не сме съвършили нашата работа и ви призовавам да бъдем открити в нашата дискусия в името на успех. Благодаря. Сега давам думата на Линда МакЕвен, тя е координатор на групата на социалистите и демократите. Благодаря, благодаря, господин министър, за толкова пространното изложение на вашата работа. Много важен е периодът, защото сме наясно, че ако искаме да имаме някакво споразумение преди следващите избори, това ще трябва да се случи по време на вашето председателство. Така че имаме много-много стимули да приключим много досията по време на вашето председателство. А не само това е причината, просто темите са много наболяли и ние трябва да се подготвим и за срещата във Варшава. И ми е интересно какво е вашето мнение? Как ще считате, че ще се погледне на световно ниво на Европейския съюз по отношение на срещата в Варшава? Е, говорихте за схемата за търговия с емисии, за замразяването на търговията. Надявам се, че скоро ще можете да постигнете някакво споразумение в, съседа, в съвета. А какво бихте казали за целите за 2300? Как виждате водещата роля на Европейския съюз в това отношение? После, Климатичните промени. Е основен проблем тук са емисиите от е, автомобили. Знаете, че имаше споразумение от между парламента и съвета от 24 юни за пространно споразумение за намаляване на емисиите от въглероден диоксид от коли. Очакваше се да бъде гласувано от постоянните представители на 27 юни, но някои страни оказаха натиск, е, Германия особено, и гласуваното бе е, анулирано. Е, следователно, ирландското председателство няма да може да приключи с тези преговори. Още една среща на Корепер ще има на 17 юли, преди да прекъснем за лятната вакансия. И ми е много интересно какво ще се случи с това досие. Ще гласувате ли преди лятото? Нищо техническо в края на краищата повече не може да се постигне и тогава а, трябва да приключим с него и да отидем с нещо конкретно във Варшава. Благодаря, Линда. Сега дам думата на колегата Гебаранди. Той също е заместник председател. Uh, you, благодаря, господин председател. Благодаря, господин министр, за вашето изложение и за вашият ангажимент, който показвате да постигнем споразумение по темите, с които се занимава нашата комисия. И аз действително с нетърпение очаквам да работя с вашето председателство, за да постигнем тези споразумения. Темите, които вие изложихте, са изключително важни те определят и следващите ни стъпки в е, решаване проблема с устойчивостта на нашата економика. Но още по-важно е да свържем нарастването на конкурентоспособността на нашата економика с устойчивостта. И е, в, в приоритетите, изложени от вашето председателство, чета още в първите параграфи, че вие искате да сложите акцент върху устойчивост растеж и именно по този начин трябва да се направи връзката между устойчивост и конкурентоспособност. Аз лично не съм още много убеден какво се случва. Е, Европа изостава, инвестициите също не са толкова е, интензивни спрямо други части на света. Въпроса с търговите с емисии, там определено трябва да се търсят структурни промени, промени за да се спаси тази схема. Та, да по отношение на програмата на съвета за околна среда, какво смятате е, по темите за економиката, за конкурентоспособност, какво ще се прави, за да се подобри устойчивостта, защото това е нашия основен проблем, това е битката, която трябва да спечелим. Много, много ми е любопитно да чуя вашето мнение и какви инициативи предлагате в тези области. Благодаря. Сега дам думата на Сато Хаси, координатор на Зелените. Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин министъра за това, че е сред нас тук да обсъдим нашите теми. Вие изложихте много дълъг списък от досията, господин Министър, в който е, желаете да постигнете е, споразумение на първо, първо четене с парламента. И както каза Елинда Макевен, нямаме чак толкова много време, за да приключим с е, тези законодателни текстове по времето на нашия мандат. И затова за, наше най, за нас е най-интересно да чуем какво е нивото на амбиции на вашето председателство. Вероятността на ясно, че Неколкократно се е случвало така, че е, малките страни провеждат едни много-много успешни председателства, е, водеща роля имат. Например, Ирландия получи много висока оценка за ефективната си работа, е, Кипър също така по време, за работата си по време на председателството. И е, ми се иска да чуя доколко сте, е, докъде стига вашата решителност да приключите с е, досиетата, за които търсим компромис на първо четене. Какви, доколко сте ангажирани с това да опитате да постигнем това споразумение на първо четене? А също преговорите е, по промените на климата на международно ниво. Там също се поставя въпрос какво ще е нивото на амбициите ни. Това е ключов въпрос, както каза и Линда Макевен. Знаете, че е, конференцията на страните се е, председателства от Полша в следващия мандат и Полша не се слави като най-амбициозния е, привърженик на високи цели в борбата с климатичните промени. И затова искам да чуя вашето мнение. Какво бихте могли да направите вие като председателство да помогнете за успеха на конференцията на страните? И е, се надявам, че скоро в съвета ще се постигне и е, ще се приключи процедурата е, по е, споразумението, което е, бе постигнато между парламента и съвета за намаляване на емисиите на СО2. Благодаря. Сега давам думата на Ана Роспах, е, координатор на ЕКАРЕ. Først, øh, velkommen her i udvalget, minister. Det glæder os meget. Вечно добре дошли в нашата комисия, господин председател. Радваме се, господин министр. Е, пожелаваме ви успех с вашата много амбициозна програма по време на председателството. Надявам се да приключите редица важни за нашата комисия досиета. Самата аз също съм от е, държава от а, Балтийския регион. Искам да ви попитам какво да правим с а, Балтийско море, което е сред най-замърсените в а, света. Дори не се препоръчва яденето на риба, уловена там. Каква е вашата позиция във връзка с правенето с този проблем. Има и други, трети държави, като Русия, например, които са сред основните замърсители. Какво можем да предприемем, за да се справим с този проблем? Вие споменахте, че не искате бюрократични бариери. Какво смятате да направите в тази посока? имаме достатъчно закони, свързани с опазването на околната среда. Имаме обаче проблем с тяхното прилагане. И все повече законодателни актове си противоречат. Не е ли време да разчистим този терен, който е изключително сложен за проследяване за гражданите, за предприемачите. Това е законодателна джунгла, която трябва да бъде прегледана и подредена. Това би било чудесна задача по време на вашето председателство. Благодаря на Ана Роспах с това приключихме първият кръг от изказвания и давам думата на господин министъра за отговор. Аз тикрай norėčiau padėkoti уж лабай римтос ir, ir, ir esminius klausimus, kuriuos aš išgirdau iš visų uždavusių klausimus. Искам да ви благодаря за тези изключително а, ценни въпроси. На първо място искам да отговоря на въпроса на госпожа Клас, що се отнася до стратегията за горското стопанство и непреките промени в земеползването. Наистина, това е изключително важно. Имам предвид факта, че въпросите, свързани с горското стопанство, са по-скоро в правомощията на държавите членки. Въпреки това, трябва да признаем, че горите са важни за всички нас и за това трябва да се намерят решения. Има разлики в становищата, що се отнася до а, директивата, свързана с непрякото Напреките промени в земеползването. един от основните разделители а, между мненията са 5% като число въобще. В председателството ние имаме намерение да играем ролята на фасилитатор, на а, посредник, който ще улеснява дискусиите и ще се опитва да се достигне до решение, което е приемливо в съвета, в парламента и в комисията. А сега нека да разгледам някои от въпросите, зададени от госпожа Макаван. Измененията на климата и по какъв начин Европейския съюз се схваща по целия свят каква е, какъв е имиджа и позицията на Европейския съюз. Това беше наистина много важен въпрос. Да се намери общ знаменател, да се разработи обща визия сред държавите членки е, е наистина важно, важна задача, защото ако нямаме обща позиция във Варшава, е, няма да запазим силните си преговорни позиции. Този общ знаменател става още по-важен тъй като ако сме слаби, целите ще бъдат още по-трудни за, за постигане. Освен това, в Вилнюс ние ще направим всичко възможно преди Варшавската среща да намерим този общ знаменател, а по време на срещата във Варшава ние ще търсим всякакви средства, за да се стигне до осезаем резултат в Париж, защото а, нашата цел е да се постигне и да се подпише споразумение за климатичните изменения за периода след 2020 година. На следващо място въпроса свързан с емисиите от моторни превозни средства. Така както стоят нещата към момента, ще свикаме консултации с други държави членки. Това, което е необходимо обаче по-настоящем, е да се установи дали имаме мнозинство, което ще наделее или имаме малцинство, което блокира работата по това досие на нас ни се налага да преразгледаме позициите на държавите членки, светлината на позицията на комисията и да предприемем необходимите стъпки. Независимо какво прави всяка отделна държава членка в този смисъл. След това ще сме в състояние да преценим дали си струва да се опитваме да постигнем въобще споразумение в съвета. Господин Гербранди говори за устойчивост и за конкурентоспособност в Европейския съюз. Това е фундаментален въпрос наистина. Той не обхваща единствено опазването на околната среда и въпросите свързани с климата. Това е много по-широко обхватен въпрос. В момента текат дискусии в съвета. когато говорим за климатичните изменения, когато говорим за амбициозните си цели, имаме предвид и опазването на конкурентноспособността, даже засилването й. И както в съвета, така и сред държавите членки, ние ще продължим да обсъждаме този въпрос. По време на самите дискусии не бива да губим от погледа си един въпрос, а именно необходимостта от постигане на компромис. Това ще е компромис в интереса на бъдещото економическо развитие. Сатра. Сату, atsiprašau, reiškia, е, pasisakymus. Aš pirmiausia noriu. Сега на следващо място въпроса на Хаси. Благодарен съм за а, вашия вод на доверие, така да се каже. Що се отнася до малките държави членки. Вие цитирахте амбициозния начин, по който малките държави членки осъществяват поста си на председател на съвета. Но това, което имаме предвид е всъщност един процес на вземане на решения, който в крайна сметка трябва да доведе до някакво споразумение, което пък да удовлетворява някаква първоначална амбиция. Но не бива да забравяме, че това може да се постигне само чрез желание за компромис. Това е единствения начин да се решат възможно най-много затруднения. Винаги трябва да се опитваме да оптимизираме процеса на вземане на решения. Трябва да се стремим да примирим а, радикално противоположните позиции – Споменах флуорираните газове и регламента, споменах също въпроса за непреките промени в земеползването. Говорих и за а, правоприлагането, управлението и търговията в горското стопанство, флегт и всичките тези неща ние ще положим максимални усилия като винаги, в крайна сметка, целта ни е да постигнем компромис. Ана Росбах изрази интерес по отношение на въпроса с замърсяването на Балтийско море. Това е жизненно важен въпрос, поне що се касае до нас. И ви благодаря наистина за този въпрос, защото самата Литва е държава, която се намира на Балтийско море, подобно на държавата, от която идва госпожа Росбах. И със сигурност този въпрос няма да избяга от вниманието на нашето председателство, точно обратното. Ние ще го обсъждаме най-интензивно. През ноември ще има форум в Вилнюс – това е голямо събитие на 11 и 12 ноември. Участниците ще са от най-високо равнище, от Европейския съюз и от други места. Поканили сме представители на екологични организации. И всички въпроси, свързани с замърсяването на Балтийско море, ще бъдат разгледани на този форум на 11 и 12 ноември. Така че благодарим ви за интересните въпроси. Поня Ана, buvo uždavė klausimą dėl mūsų teisės супра при... при... Благодаря. Госпожа Росбах спомена продължаването на работата по законодателни досиета и доверието на европейските граждани към нас. Разбира се, че законодателният процес трябва да бъде прозрачен, гражданите трябва да бъдат включени в законодателните процеси. По време на нашето председателство ще положим усилия да отговорим на вашите очаквания във връзка с работата ни по законодателни досиета. Благодаря. Сега желаящи да се изкажат госп... Моконайте, Пас Ехаут, Павел Пок, Йолайнен, е, новата колежка госпожа Любчевска, Корин Лепаш, Палайкес, София Кони. Забравих ли някого? Колегата Татарела. С това ще приключа списък на а, желащите да си изкажат. Дам думата на колегата Маконайте. Labai malonu ministrą matyti jūs ir pasveikinti čia šiandieną aplinkos. Господин министър, Поздравявам ви сърдечно с добре дошъл в Комисията по околна среда. Особено ми е приятно, че отговорихте на литовски язик на зададените към вас въпроси. Ние ще работим в тясното, тясно сътрудничество с председателството в следващите 6 месеца. Говорим много за включването на гражданското общество, когато се обсъждат въпроси, свързани с законодателството в околната среда. И тук искам да спомена конвенцията от Орхус. Председателството ще предприеме стъпки, свързани с тази конвенция. Друг въпрос е свързан с добива на шистов газ. Комисията искаше да направи предложение през месец юли. Искам да попитам дали имате повече информация за плановете на комисията, свързана с регламентирането на добива на шистов газ. директивата за оценка на екологичните рискове също трябва да бъде взета под внимание, когато става въпрос за шистов газ. Сега имаме някъде около минута и половина за изказване. Тази седмица ще ни гостуват още два министъра и ни предстои също така гласуване. Дам думата на Бас Айхолт. Благодаря, господин председател. Благодаря и на министъра. Аз съм ето тук, за да ме видите. Аз също с нетърпение очаквам вашето председателство и да приключите досието по флуорирания газ, защото аз съм докладчик по това досие. Искам да свърши най-накрая до края на тази година да го приключим, да даже ако може и преди Варшавската среща, ако погледнем Съединените щати и Китай, за тях тези газове също са приоритет, те са си решили въпроса, така че ние от европейска гледна точка също трябва да действаме, трябва да имаме ясна позиция, парламента вече е формулирал още през юни, така че ние сме готови да преговаряме. И се надявам, че литовското председателство ще представи позицията на съвета и се надявам да имате същото ниво на амбиция като нас. И искам да задам няколко въпроса, които вече бяха зададени, но на мен не ми стана ясно какво точно ще направите. Затова ще ви помоля малко за по-конкретни отговори. Първо за беклоудинга или отлагането на квотите. през лятото искаме да се договаря. Може ли да очакваме позиция от съвета по беклоудинга преди ам, самото обсъждане през лятото. След това за периода 2020 и 2030 какво ще направи съвета? Съвета ще придобие ли ясна позиция и то напълно, защото ние трябва това досие също да го придвижим напред, за да сме и в международно по-добра позиция, защото ако Европа не е готова в международен план, кой ще бъде? Така че за 2300 година какви са плановете? Сега за въглеродният блок и автомобилите не ми стана много ясно, защото вече има сключена сделка, така да се каже, по тези въпроси. Само Корепер трябва да се споразуме и да се съгласи. А, така че литовското а, председателство ще гарантира ли, че ще се гласува в Корепер и ще се приеме, защото а, наистина не сме сигурни в това. А, БМВ, Германия, сега не знам какво е а, нали, положението, но БМВ спонсорира и Литва, така че не знам какво е положението по това досие. Next speaker. Сега давам думата на Павел Пок, следващия оратор. Thank you, <laughs> minister. Благодаря, господин председател, благодаря, господин министр. Вашата страна а, беше първата, която посетих след като падна желязната завеса. И си спомням а, колко красива е вашата природа. Затова се радвам да чуя а, от вас, че ще разглеждате директивата за застрашените видове. Комисията вече години подготвя подобна директива и а, протака вече с цяла година целият процес все още не е подала предложение до парламента. Вашето председателство е третото всъщност което моля да ускори процеса. Вие също имате, според мен, сериозни проблеми с, с Основски. При а, нас също имаме а, различни видове, които са застрашени. Така че моля ви, по време на вашето председателство, комисията да подаде най-накрая това досие. Аз с, с а, поточник през последния месец обсъждах няколко пъти въпроса, но нищо не се случва от комисията. Така че моят въпрос е, вие имате ли а, намерение да ускорите а, и да положите натиск за ускоряване на този въпрос? Благодаря. Искам да поздравя и една група гости, които седнаха на последната редица. Те са фермери от Тур по покана на Софи Окуни. Те ни гостуват в нашата комисия. Поздравявам ги сърдечно с добре дошли. Сега дам думата на госпожа Любчева. Благодаря, господин председател. Е, преди всичко искам да пожелая успешен председателски мандат е, и се надявам, че обединените усилия на Европейския парламент и на съвета ще доведат до напредък в областта на околната среда като цяло за продължаване на всички решения, които трябва да бъдат взети и досиета, които трябва да бъдат довършени. Господин министър, Вие определихте като един от важните приоритети директивата за отпадъците и въобще проблема с отпадъците. Аз бих желала да вмъкна в този проблем един друг, който е свързан с морските отпадъци и въобще отпадъците в морските, и водни и океански басейни и пространства, тъй като считам, че това е изключително важно и свързано с цялостното състояние на околната среда. Визирам, разбира се, тук този свой въпрос върху факта, че идвам от България, от Черно море. Черно море вече е гранична зона и гранично море на, на Европейския съюз. И много ми се иска да зная как ще продължат усилията на вашето председателство в тази област на морските отпадъци по отношение на мониторинга, по отношение на на статистиката по отношение на контрола върху морските отпадъци, тъй като за всички е ясно, че морските зони са силно економически развити, с много пристанищни дейности, в същото време с интензивен туристически обмен. И за да имаме ефективен син растеж, е, трябва да има един добър баланс и изключително важни, точни законодателни решения за морските отпадъци. Благодаря. Благодаря ви много, госпожа Люпчева. И сега Корин Люпаж. Е, Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин министър, че е сред нас тук. Първо, нека да подчертая колко е важно, както подчерта и господин председателя, да се гласува по е, споразумението, което вече сме постигнали за колите. Второ, искам да се върна отново на въпроса на госпожа е, Клас за непреките промени в вземоползването и биогоривата. Ние в е, комисията, в нашата комисия ще гласуваме съвсем скоро по този въпрос. И не разбрах е, вашата позиция, увеличаването с 5%. Е, какво смятате по този въпрос? Може би сте казали нещо, но нас не се ориентирах. Е, та, ние сме много е, заинтересовани от досието за непреките промени в земеползването. Ще подкрепите ли е, нашето искане, особено по отношение на методологията? И също така за последиците и въздействието на биогоривата от второ поколение. Vielen Dank. Als nächstes spricht Justas благодаря. Сега давам думата на Юстас Палакис. Парзиценде, gerbiamas ministrė, tikrai malonu Jūs matyti. на ir norėčiau painformuoti. Господин министър, за мен е изключително удоволствие да ви поздравим с добре дошли в нашата комисия. Искам да припомня, че Министерството на околната среда на Литва беше изключително критикувано в миналото. Днес е, той е обект е, на много похвали. Политиките на Министерството намериха подкрепа сред гражданите, защото се реализираха много програми, свързани с е, реставриране, ремонти на сгради в градове, Искам да попитам доколко вие сте се получили от опита на други държави в областта на реализирането на подобни програми за ремонт на сгради. Благодаря. Сега дам думата да Софи Околи. Благодаря, господин председател. Благодаря и че поздравихте моите гости, защото така а, те се чувстват и по-близо до европейския а, проект. Тук има хора, които са фермери, но и журналист също така и им благодаря за посещението. Благодаря и на господин министърът, че е сред нас. Искам да засегна една много чувствителна тема и в Европа, и в моята страна, и не само в нея. Става дума за шистовия газ. Вашата държава, Литва, възнамерява да разнообрази източниците си на енергоносители. Е, както се разбира, вие имате сериозни залежи от шистови газове, които могат да покрият нуждите от горива при вас за около 30 години, което безспорно изглежда доста интересно. Тези е, запаси са много е, значителни, е, когато говорим за околна среда, но те имат отношение и към големи инвестиции. Доколкото разбирам, вие ще започнете да добивате шистов газ в региона Силоте. Извинете ме, не знам дали произнасям правилно името. Но общественото мнение е доста разделено по тази тема. Ние е, и общественото мнение се страхува от това, че ще бъде вкарвана вода, е, че ще бъде замърсена подпочваната вода. Е, какво, какво е мнението на вашето председателство по тази толкова деликатна и чувствителна тема? Сега давам думата на колегата Татарела. Signor Ministro, benvenuto nella nostra Commissione. Добре дошъл, господин министр, в нашата комисия. Пожелавам всичко най-добро на литовското председателство. И искам да ви поставя един проблем, господин министр. Signor Ministro, Le pongo un problema molto semplice. Много, много проста въпроса, господин министър. именно емисиите от въглероден диоксид от търговски превозни средства. Мисля, че горе-долу въпросът е приключен. Мисля, че няма повече противоречия. Всичко бе изгладено по време на ирландското председателство. И не, няма никаква причина да не се приключи с този въпрос на срещата на върха на 17 юли? Може ли да потвърди, че, че това наистина ще се случи? Благодаря. С това приключихме този кръг от изказвания. Появиха се и няколко въпроса, свързани с емисии от въглероден диоксид от МПС и от търговски превозни средства. Мисля, че и трите институции ще направят добре своевременно да вземат мерки, за да постигнат съгласие и се надяваме да получим малко повече информация от съвета. Господин министр, заповядайте за отговори на въпросите. Чулабай. Още веднъж благодаря за вашите въпроси, уважаеми членове на Комисията по околна среда. Много се радвам на многобройните въпроси, които ми зададохте и Направо искам да ви попитам дали да не планираме една следваща среща. Всички тези въпроси са много интересни. Разбира се, че когато говорим за тези въпроси, ще си сътрудничим тясно през следващите 6 месеца. Благодаря за въпроса, свързан с конвенцията от Орхус и за шистовия газ. По въпроса за конвенцията от Орхус. Този въпрос става все по-актуален. През 2003 година комисията направи предложения, които тогава не бяха подкрепени. във връзка с участието на гражданите. Трябва да работим в тази посока, но комисията трябва още веднъж да разгледа предложението си, защото за сега няма ново предложение в тази връзка по въпроса за шистовия газ. По този въпрос имаше много изказвания от вас. Това е деликатен въпрос. Бих казал, че преди началото на нашето председателство се срещнах с всички министри на околната среда от държавите членки и обсъдихме подробно този въпрос. Той продължава да е сложен от една страна, защото е важен за економиката и за енергийната независимост – в САЩ, например, цените на енергията много спаднаха след като те започнаха да добиват чистов газ. В Европа мнозина се боят от последици за околната среда и по всички държави членки се води тази дискусия. На 16 и 17 юни този въпрос ще бъде разискван в рамките на неформалната среща на министрите. Надяваме се нашата неформална дискусия да помогне и на комисията да изработи своя позиция, която да получим през есента. По въпроса за добива на шистов газ в Шулуте, тук се организира публичен търг. това въпрос за обществена поръчка. Ние, разбира се, ще спазваме всички изисквания по отношение на опасването на околната среда и също така ще се допитаме до обществеността за нейното съгласие и едва след това ще предприемем конкретни стъпки. Така че мисля, че подхождаме обмислено, внимателно и не бързаме. Господин Бас Екхолт спомена флуорираните газове. Тук смятаме да продължим работата на миналото председателство. Ирландското председателство постигна голям напредък по това досие – Тези законодателни актове са в връзка с протокола от Монреал и са от особено международно значение, така че много активно ще работим по тези въпроси. И това е едно от основните един от основните приоритети на нашето председателство. Във връзка с замразяването на търговията с квоти, след гласуването в парламента, И след изработването на позицията на компетентните органи ще продължим нашата работа, след като сме се запознали с позициите на държавите членки. Разбира се, че ще положим усилие да постигнем добри резултати в тази посока – Надяваме се също така да започнем преговори с парламента във възможно най-кратки срокове. За сега трябва това досие да се разгледа в нашите работни групи. Трябва да изслушаме мненията на държавите членки. Разбира се, няма да ни липсва енергия за обсъждането на този въпрос. емисии на въглероден диоксид от моторни превозни средства и търговски превозни средства. Някои членове на парламента пожелаха да се запознаят с нашата позиция – Искаме да се запознаем с актуалната ситуация и позициите в съвета. На 17 юли по време на заседанието на Корепер е планирана дискусия по този въпрос, за да изясним какви са мненията на държавите членки в съвета. Като председателство ние няма да пестим усилия да работим по този въпрос. За това обаче се нуждаем от съгласие и от участие на държавите членки. Във връзка с политиката ни в енергетиката до 2030 година и въпроси свързани с климатичните промени. Комисията изработи стратегия до 2030 година, изработи зелена книга и ние ще работим за подготвяне на представенето на стратегията до 2030 година. През септември планираме провеждането на дискусия в рамките на неформална среща на министрите по енергетиката. Литва ще проведе публични консултации във връзка с политиката и за представянето на стратегията на ниво работна група и на ниво съвет на министрите по енергетика. въпроса за инвазивните биологични видове. Това е много важно досие. Благодаря ви за въпроса, който ми зададохте. За опазването на биоразнообразието в нашите държави членки много е важно да се заемем с въпроса за инвазивните видове. Той също е сред приоритетите на нашето председателство и ние ще се занимаем много активно с него. Нашата колежка от България спомена морските отпадъци. По време на обяда говорихме за замърсяването на Черно море и обсъдихме важни въпроси. Разбира се, че това е, е изключително важен проблем. През 2014 година ще бъде преразгледана директивата за управление на отпадъците и там ще бъдат поставени въпроси като този. Във връзка с позицията ни за емисиите от търговски превозни средства. От една страна ще подходим строго, от друга страна ще бъдем гъвкави за мен това е предпоставка за постигането на приемлив резултат. Ние сме амбициозни, но също така сме и смели. От друга страна, обаче, ни е нужна известна гъвкавост, за да можем да постигнем конкретни резултати. Дел е, е, е, Корин, дел Айлуко, дел Lietuva въпроса на Корин, свързан с промените в земеползването. Тук има различни предложения, които ще се опитаме да обединим и ще се опитаме да стигнем до решение, което да отразява и да обединява позициите на всички три европейски институции. Следим внимателно дискусията, свързана с тази тема и с директивата. И очакваме с изключителен интерес гласуването в комисията. Разбира се, обсъждането в съвета ще продължи и ще продължим да търсим подходящо решение, което да ни доведе до конкретни резултати. Благодаря на колегата Палецкис е, за неговите поздравления. Във връзка с е, неговия въпрос за енергийното саниране на сгради, Това саниране е економически въпрос. И свързан с пестенето на енергия. Ние тръгнахме от нулева изходна позиция и използвахме опита на държави като Германия – още веднъж разгледахме ползите и разходите и сме готови да споделим опита си с други държави членки, при положение, че те се интересуват от това. По въпроса на Софи за перспективата за добиване на шистов газ в Литва – Вече казах, че се водят е, обществени дискусии, но за да постигнем както екологичните, така и економическите си цели, разбира се, е нужна широка публична дискусия и съгласие от всички заинтересовани страни. Работим върху постигането на такова съгласие в момента в Литва по време на нашето председателство на неформално ниво ще се върнем на този въпрос и ще се стремим към възможно най-добро решение. Софи Татарела. А, а, извинявам се, господин Татарела. Извинявам се, че не изговорих правилно името ви. Вие също зададохте въпрос е, за емисиите от въглероден диоксид от е, търговски превозни средства. За да не стигаме до необмислени решения, мисля, че първо трябва да седнем на масата за преговори в съвета – и да се опитаме да постигнем действително интелигентни решения. Като председателство ние ще се стремим именно към такива разумни и добре обмислени решения. Предпоставка за това е съгласието на държавите членки и разбира се също така е съгласието на комисията и парламента. По този начин се надяваме да постигнем всичките цели, които си поставяме. Още веднъж ви благодаря за всички въпроси, които ми зададохте. Благодаря ви предварително за бъдещата подкрепа от ваша страна и на бъдещото ни сътрудничество, защото само с общи усилия можем да постигнем целите си, за да постигнем една по-добра е, Европа на благоденствието. Благодаря, господин министр, за вашето представене. Благодаря за подробните отговори на въпросите, още веднъж зададохме критични въпроси, свързани с емисиите от въглероден диоксид от търговски превозни средства. Знам, че не всичко зависи от вас. Ирландското председателство имаше ясен мандат, но в последствие се промениха правилата за, на играта. И знам, че работата не винаги е лесна. Надявам се обаче, че ще може да се постигне съгласие защото това може да се отрази на други досиета и на други триалози. Няма да сме готови а, да а, участваме в преговори, когато отделни държави членки се противопоставят и възпрепятстват вече договорени процеси и решения. Така че можете да предете на вашите колеги в съвета нашата позиция, за да избегнем загуба на доверие. С когато сме си стиснали ръцете, е много жалко 24 часа или 48 часа по-късно да се окаже, че това решение всъщност не е в сила. Аз лично ви пожелавам много издръжливост за следващите 6 месеца упоритост и също така късмет за вашето председателство. на края на вашето председателство ще се затвори една врата в времето във връзка с някои законодателни предложения, така че се надявам ние да използваме това време, за да работим продуктивно и да покажем, че Европа е в състояние да работи добре, да действа ефективно. И за това вие лично и е, литовското председателство носи отговорност. Е, всичко най-добро и успешна работа. Ačiū, ačiū gerbiamas е, pirmininkė, mes tikrai prižadame, kad e, energingai. Благодаря, господин председател. Обещаваме да правим всичко според възможностите ни за решаване на важни въпроси, включително и за емисиите от въглероден диоксид. Ще се стремим към максимален резултат и по отношение на постигането на обща позиция между трите европейски институции. Това е особено важно. От името на председателството ние обещаваме да работим много амбициозно. So, es geht gleich mit warmen Worten von сега продължаваме с няколко думи от колегата Рот Берент. Ще трябва да отложим следващата точка от дневния ред, защото Юта Халк в момента е на друго заседание. В 11 часа ще продължим с посещението на министъра на земеделието в момента той е на посещение на друга комисия. Със съжаление, сега трябва да направим прекъсване до 11 часа. Нямаме друга възможност. Този следобят ни предстои гласуване във връзка с директивата за тютюневите изделия. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte doch darum, die Plätze so langsam, so langsam wieder einzunehmen. Уважаеми колеги, нека да вземем местата си и да продължим с пета точка от дневния ред. Искам да поздравя най-сърдечно с добре дошъл министърът на земеделието на Литва, господин професор Вигилиус Юкна. Добре дошли в нашата комисия. Ще започнем направо с вашето представене, след което ще изслушаме координаторите и другите ни колеги на дневен ред. По време на вашето председателство е големият пакет, свързан с реформата на общата селскостопанска политика. Също така целият сектор на хранителната верига ще бъде обект на нашето внимание. Ние се занимавахме, например, с проблемите свързани с етикетирането, с погрешното етикетиране. Работим върху доклада на Софии Окуни в който се поставя въпрос какво ще бъде нашето отношение към клонираното месо и парламентът беше на мнение, че комисията трябва да излезе с предложение свързано с клонираното месо и а, трябва то да бъде ясно обозначавано в рамките на това трябва да бъде решение свързано с досегашното законодателство до излизането на ново предложение. В нашата комисия МВ вече имаме пълен шкаф, пълен с резолюции и с изразяване на мнение. Всички, всичко това са непокрити чекове, ако мога така да се изразя. Нашият стремеж е да има ясни законодателни разпоредби, които да са официално в сила сега. Искам да дам на вас, господин министр, думата за вашето представяне. Заповядайте, моля. И още веднъж добре дошъл. Е, ачо. Е, гербемас пирмининке, Гербеми парламента нарей. Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, уважаеми представители на комисията, дами и господа. За първ път в историята си Литва поема председателството на Европейския съвет и аз имам честа днес да представя пред вас приоритетите на председателството на Литва, свързани с компетенциите на вашата комисия. Председателството на Европейският съюз вече обхваща 28 държави членки и председателството е голямо предизвикателство за нашата държава. Ние имаме шанс да покажем, че една малка държава може да се справя успешно с актуални проблеми. Разбира се, председателството е голяма отговорност и ние сме готови да я поемем. Ние ще се опитаме да бъдем честен посредник в законодателните процеси и да бъдем партньор, който се ползва с доверие. Нашата цел е да постигнем едно председателство, което да е ефективно и ориентирано към резултатите и да постигнем една а, отворена, а, растяща а, Европа, достойна за доверие. А самият ще работя конструктивно, а, като а, водещ е, член на един от законодателните органи. Заедно с вас ще се опитаме да постигнем възможно най-добрите резултати за всички граждани на Европейския съюз. Искам да се присъединя към мнението на моя колега Масоронис и да кажа още веднъж, че основният приоритет на литовското председателство е създаването на една Европа достойна за доверие, Европа на растеж и откритост. Това означава да се стремим към финансова стабилност, економически растеж, заетост, преди всичко младежка заетост, укрепване на вътрешния пазар и постигането на регионални цели по отношение на сигурността. Ние ще поемем председателството във връзка с всички области на политиката на Европейския съюз. Ще работим за постигането на важни решения и се надяваме да постигнем също така значителен напредък. Ще се спра на някои от основните въпроси от моята област на компетентност. Литва поема председателството във важен момент. В момента се взеха важни решения, свързани с новата многогодишна финансова рамка. Тук не бива да, изпол... да изпускаме от е, очи основната си цел, а именно създаването на земеделие и а, е, морска политика, които са а, е, устойчиви, иновативни и ориентирани към екологията. Постигна се е, преди две седмици е, ново споразумение, свързано с е, общата сълскостопанска политика. В връзка с новия пакет от законодателни мерки, нашата цел ще бъде да стигнем до успешен завършик и изключване на съответното споразумение ще се съсредоточим върху преходните разпоредби, свързани с реформата на ОСП. Те трябва да осигурят плавният преход от разпоредбите, свързани с старата многодишна финансова рамка към новата реформирана обща сълскостопанска политика. По отношение на общата политика по рибарството, основното ни внимание ще бъде свързано с реализирането на новата политика. Политическото споразумение, свързано с опор и с общата организация на пазарите, на морски продукти беше постигната по време на ирландското председателство. А, ние сега ще работим за реализирането на новия фонд за рибарство и морско дело. От него ще бъдат финансирани всички мерки, свързани с новата политика в областта на рибарското и морското дело и устойчиво развитие в областта на аквакултурите. В областта на здравето на животните, растенията и а, повече сигурност на хранителната верига, искам да поздравя комисията тя предложи нов законодателен пакет. Той обхваща здравето на животните, на растенията, фураж и официален контрол на веригата на фуражите и храните. прилагането и контрола на новите законодателни мерки са основни при създаването на доверие в нашите граждани и търговските партньори. В Европейският съюз е в сила най-строгото изискване по отношение на стандартите на сигурност на храните. Станахме свидетели на кризи, свързани с етикетирането, с сигурността. Имаше епидемии. И в тази връзка стана ясно, че трябва да актуализираме и модернизираме законодателството си. Към момента има някъде около 70 законодателни акта, свързани с храните и с хранителната верига ще ограничим и ще сведем броят на това законодателство на 5. Ще се занимаваме с животинско здраве, здраве на растенията, производство и пускане на пазара на семена и размножителен материал, официален контрол на веригата на храни и фуражи и финансово рамково законодателство. Ще се спра на отделните законодателни актове. Новото предложение за здравето на животните ще се опитаме да регламентираме този въпрос на европейско ниво. Смятаме, че превенцията е винаги по-добра, отколкото борбата с различни болести. И за това ще работим върху система, която да позволява първо установяването и след това борбата и ограничаването на разпространяването на а, болести. По отношение на иркенкей негалето и на растенията и а, тяхното здраве ще обърнем внимание на търговията и а, разпространението на растения. Ще се опитаме да укрепим цялата система, за да ограничим разпространяването на болести. Също така ще обърнем внимание на търговията с растения и посадъчен материал. Във връзка с отглеждането на посадъчен материал, а, горски материали. Ще се опитаме да използваме всички последни научни достижения в тази област. Ще обърнем също така внимание на разпоредбите, свързани с официалния контрол на системата за храни и фуражи. Ще се опитаме да опростим и модернизираме тази система. Тази система ще бъде обвързваща за всички държави членки. С тези мерки ще се опитаме да възстановим доверието на всички нива от веригата на производство и разпространение на храни и фуражи. И последното предложение от пакета е свързано с финансовата рамка. Тя има за обект рамковото управление в периода 2014-2020 година. Там се урежда финансирането на национални програми, реакцията в кризисни ситуации. По отношение на управлението на разходите, ние ще продължим работата на ирландското председателство. Това предложение беше подадено един месец по-късно, отколкото останалите предложения от пакета именно през юни тази година. Разбираме, че трябва да работим върху него във възможно най-кратки срокове и за това ще се опитаме да постигнем възможно най-бързо политическо съгласие Надявам се на вашата подкрепа, подкрепата на вашата комисия. По отношение на предложението, свързано с меда. Ще продължим работата на ирландското председателство. Тази директива дефинира полените като естествена съставка на меда, а като не друг вид съставна част. Мисля, че този въпрос е много важен за вашата комисия. Ще очакваме резултата от оценката на въздействието което вашата комисия е започнала и ще започнем с междуинституционалните преговори. Във връзка с другите предложения на Европейската комисия, ще се опитаме да започнем преговори във връзка с директивата с ветеринарните продукти, медицинските фуражи във връзка с преработката на пакета за хигиена, разпоредбите свързани с отглеждането на животни и клонирането на животни, които да се използват за производство на храна. Също така ще работим за предложението за информация и разпространение на селскостопански продукти ще се опитаме да постигнем напредък. Смятаме, че предложението укрепва позицията на производителите и открива нови възможности за сектора на производителите на плодове и зеленчуци. Също така ще обърнем внимание на допълнителните изменения, свързани с областта на производството на плодове и зеленчуци. И накрая, господин председател, споменах важните задачи на литовското председателство, свързани с земеделието, морското дело и сигурността на храните. 2013 година е годината на европейските граждани и трябва да бъдем наясно с нашата отговорност, която носим към нашите граждани Нека да работим заедно, за да постигнем добри резултати. Ще работим заедно и е, ще постигнем напредък. Благодаря, господин министр. Сега давам думата на Линда Мак Юн. Дагмар от Бернц. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин министр. Споменахте множество теми, множество досиета. Може би можете да ми отговорите и на въпроса какъв е напредъкът в различните работни групи, защото 6 месеца не е много дълго време и едва ли ще можете да се справите с всички задачи, които сте си поставили. Не ми трябва кристално кълбо, за да направя това предположение. Така че а, бих искал да попитам как, върху какво ще се съсредоточите, какви са вашите приоритети. Имам три конкретни въпроса. Споменахте предложението за клониране на животни. Господин председателят спомена в уводната си реч. Е, това, но за съжаление, вие не се спряхте по-подробно. Е, знаете, че комисията е задължена да направи предложение в тази връзка от известно време сам. Американското посолство на своята интернет страница е, казва, че няма да има предложение, свързано с клонирането на животни, което е свързано с преговорите за сключване на търговско споразумение между Европейския съюз и САЩ. Искам да ви попитам дали ви имате повече информация. По-нататък искам да ви попитам дали сте на мнението на парламента, а именно, че продуктите от клонирани животни трябва да бъдат етикетирани и обозначени по съответния начин, ако изобщо стигнат до пазар. Споменахте служебните контроли на храните и на фуражите. Отдавна съществуват разпоредби по този въпрос. За съжаление, държавите членки не ги спазват и не ги прилагат. Особено това въжи за контрол върху фуражите от времето, по което се появиха проблеми с болестта луда крава, се говори и за това, може би в Литва всички разпоредби да се спазват изрядно. Аз знам, че това не е случай в други държави. И може би трябва да се погледнем в огледалото и да кажем, че най-добрите закони нямат никакъв смисъл, ако не се спазват. И също така, ако няма достатъчно контрол, също така няма смисъл от тези закони. Говорихте също така за мерки, свързани с здравето на растенията както биологичните стопанства, така и дребните сълскостопански производители са обект на моя особен интерес. И искам да попитам дали можете да направите така, че по време на преговорите а, да бъде възможно а, древните селски стопани да имат свободен достъп до посевен материал и а, сортовете биорастения не, да не бъдат дискриминирани, когато се изготвят списъците на а, допустимият посадъчен материал защото съществуващото законодателство не е в полза на дребните производители в Литва, в Италия и където и да било в Европейския съюз. Това са моите въпроси. Ще имам и други, но бих се радвала да ми отговорите на тези. Благодаря. Естер Де Ланге сега ще говори от името на групата на НП. Първо нека да ви се извиня за гласа ми. Той май вече има нужда от отпуска. Но се надявам, че още три минути ще издържа. Искам да задам въпроси за ОСП и е, хранителната верига. За ОСП бе постигнато споразумение по време на ирландското председателство и големия основния елемент е, е така наречените зелени екосолопразни мерки. Е, и е, комисарът е, застана за тези мерки, един от комисарите застана за тези мерки и каза, че те са голямо постижение. Комисарът за околната среда е, се произнесе против тях. И е, затова въпросът ми е как ще осигурите ефективно прилагане на тези екосъобразни мерки. И също, е, как ще може да се проверява дали тези мерки реално имат резултати? да речеме, един земеделски стопанин ще, остане, ще остави 5% от земята си без да я използва, но как ще разберем дали ще се постигне търсения резултат? Ще има ли, да речеме, увеличаване на биоразнообразието? Тоест, ние трябва да можем да отчитаме не само изпълнението на конкретните мерки, но и техните е, последици, резултати. Е, как така единия комисар толкова много хвали тези мерки, другия ги критикува? А, също говорим за иновативно устойчиво замеделие в Европа. Но как можем да направим така, че иновациите да влязат и в а, е, а, екосъобразните мерки? Е, вероятно има достатъчно нови методи за осигуряване на устойчиво модерно замеделие. Как ще направим така, че тези е, нови е, постижения да влязат в ОСП? И по отношение на веригата на производство на храни, колегата коментира въпроса с контрола, но въпрос е за измамите с храни когато ще се преразглежда законодателството за мерките за контрол, вие казвате, че искате да възстановите доверието в веригата за производство на храни, което силно бе накърнено от скандала с конското месо и Дагмар Ротбен е, е, е, е коментира този въпрос. Е, трябва да има е, мерки за контрол на национално ниво и е, голям въпрос е дали на национално ниво те се прилагат. Но ако оставим този въпрос да е само на национално ниво, знам, че това е въпрос на национални компетенции, не мисля, че ще постигнем добро, добро решение на въпроса, защото в край на кръщата измамниците работят през граници. Знаете, в Ирландия имаше Три, четири компании, които са включени в този е, скандал, но е, три от тях всъщност е, внасят продукти, които не са произведени в Ирландия. Тоест, е, въпросът е, е може ли и как ще се направи така, че да се преследват е, измамите трансгранично? Как ще направите така, че да имат един трансевропейски подход към борбата с измами в производство на хари, храни. Как ще осигурим една справедливост, една честност в цялата тази система? Това са моите въпроси. Благодаря. Сега давам думата на Анна Росбах, тя е следващия координатор. Tak til ministeren for, at han kommer her i dag, og jeg håber, at han får så mange af sine forsæt ще говоря на датски, господин председател. Благодаря за вашето посещение днес при нас, господин министр. Ще започна с следното. Радвам се, че устойчивата политика в областта на морското дело е приоритет за вас. Ние също се борим за тази устойчивост и за това много се радвам, че чух това от вас. Имам въпрос във връзка с здравето на животните. Казахте, че превенцията е по-важна от борбата с епидемиите. Но често пъти животните се третират с медикаменти, преди да се разболеят. Надяваме се предложението свързано с фуража и с ветеринарните медикаменти ще бъде разгледан. Храните, които самите ние консумираме, а, страдат от а, остатъци от а, лекарствени средства и могат да заплашат а, здравето за, на хората. Така че това е едно будещо тревога развитие. Така че моят въпрос е, а, вие казахте, а, че превенцията е добра, но дали трябва да се използват превентивно медикаменти върху животните или не? Имам въпрос, свързан с дългият превоз на живи животни в рамките на Европейския съюз от трети държави. Как да направим така, че тези животни да не трябва да чакат с часове на границите, защото понякога се случва е, те да бъдат е, транспортирани в продължение на 36 часа без храна, без вода. Това засяга не само хуманното отношение към животните, а също така и качеството на месото, защото ако то е пълно с хормони на стреса, това едва ли е добре и за хората, които ще го консумират. Така че това са моите въпроси за сега. Благодаря за това, че сте тук. Благодаря на госпожа Роспах. И сега давам думата на Маргарете. Tak formand og Auken. for tale, og uh, tak til, øh, til kommissæren. Благодаря, господин председател. Благодаря и на нашият гост, господин министърът, който ни посещава днес и ни представя амбициите на литовското председателство. Няколко коментара имам, свързани с изказването на Дагмар Род Берент. Първо, за новите храни от клониране на животни и искам да попитам дали планирате някакви инициативи по тази тема. От много дълго време не виждаме нищо да се постига – не става дума за, само за клонирани е, животни, става дума за поколението на клонираните животни. И искаме да ни дадете известни гаранции, че е, когато се използват такива животни, вече второ поколение клонирани, е, от клонирани животни, че ще има обозначение на етикетите на тези храни. Комисията е, възнамерява да даде информация за е, генно модифицирана царевица, това е много важно. Твърди се, че нали, няма. Доста хора казват, няма проблеми, никой не е умрял от такава царевица в Штатите. Става дума за 6 вредни компонента, обаче, които се съдържат в тази е, царевица. В е, Европа поне ние имаме нужда от много по-добри гаранции. Трябва да е ясно, че този продукт е минал през съответните изпитвания преди да се изведе свободно на пазара тук в Европа. Ние нямаме каква информация всъщност за подобни продукти. А, така наречената супер царевица. Майче изследванията, които са направени, далеч не са били е, достатъчно прецизни и ние определено не искаме подобни продукти да се появяват на пазара в Европа. Производителите на генномодифицирани е, организми е, лобират много, много активно. Знам, че подобни продукти ще създадат голямо вълна на протести в Европа. Смятам, че ние трябва да поеме много сериозно ангажиментните си към е, гражданите и не следва комисията да се подава на натиска на лобистите. Надявам се, че съветът ще успее да реагира в такъв смисъл. Ние писахме на ресорния комисар вчера по този въпрос и се надявам, че въпросът ще бъде поставен на съвета по земеделие. Благодаря. С това приключихме първият кръг от изказвания. Сега давам думата на вас, господин министр, да отговорите на въпросите. Благодаря за вашите въпроси и за вашите забележки. Действително, в момента в Европейския съюз се случват множество важни събития, свързани с епидемии сред животните, с хранителната верига. Първо искам да отговоря на въпросите, които зададе госпожа Рот Берент. Клонирането на животни, които се използват за храна, действително е важен въпрос. Знам каква е позицията на Европейският парламент по този въпрос. Литва смята, че това действително е, е сложен въпрос от е, етична гледна точка, е, също така от гледна точка на здравето на животните. Това показаха и преговорите по време на унгарското председателство. Тогава не можа да се постигне компромис. Очакваме предложението на Европейската комисия, свързане с клонирането на животни, използвани за храна. И когато комисията представи своето предложение, председателството по време на преговорите в съвета – ще го разгледа и се надявам е, и парламентът, и комисията, и съветът да могат да постигнат компромис в близко бъдеще. Самият аз ще подкрепя тези усилия като министър на селското стопанство, на земеделието. Във връзка с предложението за официален контрол. Това е много важно предложение. Работата по този регламент е един от приоритетите на литовското председателство. Тук трябва да спазваме хоризонталния принцип на официалния контрол в държавите членки – тази връзка е много важно да се борим също така и с измамата, свързана с хранителни продукти. За сега не можем да говорим конкретно за законодателни предложения. Работата по тази тема току-що е започнала в работните групи на съвета. Надявам се и вашата комисия да работи интензивно по тези въпроси. Вчера моят колега Марио Прило, който е докладчик по тези въпроси, и аз се срещнахме, разгледахме най-важните въпроси и се надявам и за в бъдеще сътрудничеството между институциите на Европа да се развива успешно в връзка с посадъчният материал. Тук смятам, че основен приоритет е да постигнем възможно най-просто и ясно законодателство и да намалим максимално административната тежест. Разбира се, че трябва да съблюдаваме спазването на интересите на всички държави членки, защото само така ще можем да постигнем компромис. Литва ще работи тясно с Европейският парламент по тази тема и ще положим всички усилия за постигането на съгласие за промяна на законодателните актове. По отношение на другите ни приоритети, искам да кажа, че ще се съсредоточим върху управлението на разходите, свързани с опазването на здравето на животните и растенията. А по отношение на екологизирането на общата селскостопанска политика, мога да кажа, че би трябвало да развиваме устойчиво селско стопанство и това е основна цел на общата селско-стопанска политика. Мерките за екологизиране представляват голяма крачка напред към иновативно и устойчиво селско стопанство. Разбира се, че не можем да променим нещата в много кратки срокове, но трябва да работим упорито и последователно в тази посока. А предпоставка за това са законодателните рамки. Като цяло, мога да кажа, че реформата на общата сълско-стопанска политика постига добър баланс – А, мерките за екологизиране са сред най-важните аспекти на реформата на ОСП. Ще се опитаме да запазим всички предложения на комисията и да ги допълним. Също така ще положим всички усилия за да влязат в сила всички тези предложения. Сега няколко думи за скандала с конското месо. Това беше въпроса на госпожа Естер Деланген. Проблемът беше свързан с неправилното етикетиране – където не беше обозначено съдържанието на конско месо в местни продукти. Разбира се, че подобни проблеми уронват доверието в Европейският съюз и тук е много важно да си възвърнем отново доверието на търговските ни партньори. Важно е да има по-добро, по-ясно, разбираемо и прозрачно законодателство. Във връзка с контролът в тази област, то е много важно да се създаде една ефективна система а, на контрол. Радвам се, че комисията представи такова предложение през месец май, свързано с официалния контрол. В това предложение комисията говори за конкретни мерки за борба с подобни нарушения Говори за конкретни санкции в случай на такива нарушения. Литва е предвидила по време на своето председателство редица заседания на работни групи на тази тема. Надяваме се да преговаряме и да постигнем конкретни резултати в полза на държавите членки. Ще се опитаме да постигнем напредък и в преговорите в съвета. Може би няма да успеем да приключим това досие по времето на нашето председателство, обаче. Във всеки случай, аз съм сигурен, че ще получим чудесни предложения и от вас, уважаеми депутати. Очакваме с интерес доклада на госпожа Деланген, свързан с измами и нарушения при етикетирането на хранителни продукти и контрола в тази връзка, мисля, че тези въпроси трябва да получат съответното внимание и от политическите кръгове. Затова на 14 юли ще поставя въпроса с етикетирането на срещата на ресорните министри и ще помоля комисар Борг да представи още веднъж предложението на комисията и да каже малко повече за конкретните мерки, предвидени от комисията. Също така очакваме доклада на Европейската комисия за задължителното обозначаване на държавата на происход а, на етикетите на местни продукти. Благодаря на госпожа Роспах за нейния въпрос свързан с а, резистентността към а, множество химически субстанции. През януари съветът а, прие обща позиция и а, общо становище, свързано с този въпрос? През декември имаше подобно решение на парламента от декември 2012 година. Надявам се, че тези два официални документа, които отразяват нашите позиции, ще помогнат за справянето с този проблем. Комисията работи за изменение на предложението за храните и фуражите. Надявам се в рамките на това предложение да се регламентира не само достъпът до ветеринаро-медицински продукти, а, а също така да се а, уреди въпросът, свързан с а, тази мултирезистентност. Литва ще започне работа по тези въпроси в рамките на специална работна група на съвета. По отношение на здравето на животните и хуманното отношение към животните. Съм съгласен изцяло с вас, че това е проблем, както за животните, така и а, проблем свързан с качеството на месото. Ще се опитаме да постигнем решение по този въпрос. Знам, че той е важен за Европейския парламент. Самият аз следих обсъжданията в парламента. 2012 година имаше резолюция на парламента по този въпрос. Там се казва, че транспорта на животни не бива да продължават по-дълго от 48 часа. Извинявам се, не повече от 8 часа трябва да продължава транспорта на животни. Очакваме предложение от Европейската комисия а, за законодателния акт, свързан с, а, хоризон... с, а, с хуманното отношение към животните. И Приветстваме инициативата на комисията. Смятаме обаче, че ще получим предложението едва през 2014 година, след края на литовското председателство. Разбира се, че е много важно да се вземат съответните мерки във връзка с хуманното отношение към животните, тук има и действащо законодателство. Важно е то да бъде прилагано по подходящ начин във всички държави членки. Литва неколкократно е споменавала, че транспорта на животни трябва да бъде ограничен още повече и трябва да се обърне внимание на въпросите на економическата ефективност. въпроса за генномодифицираните организми. Ценим активната и амбициозна позиция на Европейския парламент. Парламентът изработи позиция, която забранява употребата и разпространяването на геномодифицирани организми на територията на Европейския съюз от март 2012 година. Тогава държавите членки не можаха да постигнат съгласие. Този въпрос е от компетентността на моя колега господин Мазуронис – който беше гост на вашата комисия по-рано сутринта. Разбирам, че въпросът за генномодифицираните организми е много важен не само за околната среда, а и за селското стопанство. Важно е, разбира се, държавите членки да вземат собствено решение, свързано с генномодифицираните организми. Но е, то трябва да е съгласувано с е, актуалното европейско законодателство. Благодаря, казва председателят. Сега преминаваме към вторият кръг от е, изказвания и давам думата на колегата Марио Пирил за минута и половина, за да спазим времевия график. Заповядайте. Грация, преживей. Благодаря ви, господин председател. Искам да поздравя с добре дошъл господин министъра и да му благодаря за това, че се отзова на поканата за този първи обмен на мнения. Аз се интересувам очевидно от веригата на храните и селското стопанство и предложението за правен инструмент. Този инструмент ще помогне на Съюза да вложи някои по-интелигентни решения за преодоляване на проблеми с практическото прилагане. Трябва да имаме по-устойчиво законодателство, за да могат продуктите да са по-устойчиви, по-безопасни и продуктите от трети държави също да са по-безопасни. В срещата ни вчера останах с впечатлението, че всичко вече е готово. За да може този въпрос да се придвижи бързо, и да се отработи правилно, както каза и господин министъра. Искам да подчертая въпроса за инспекциите, за проверките. Това ще увеличи доверието на потребителите, защото това доверие е уронено с скорошния скандал с конското месо. Аз принципно съм за хармонизиране на законодателството. Това предлага и комисията, а именно да се правят поредици от инспекции, които ще бъдат дефинирани конкретно в а, под чадъра, под шапката на един общ законодателен инструмент. На нас ни трябва последователен подход а, и не можем да го оставяме на директива, защото тя е обект на различни тълкования, а, което води от своя страна до различно прилагане на закона. Въпросът ми е какво е гледището на председателството спрямо предложението на комисията за създаване на рамка за официални проверки и инспекции в цялата верига на селското стопанство и храните. И дали а, смята за подходящо да се дадат делегирани актове, за да може комисията да се справя адхок във всеки един момент с възникнали специални въпроси. Дали сте склонни да се включи текст, с който инспекциите да се провеждат по-ефективно? Не забравяйте, че в Европа някои от тези инспекции се осъществяват от държавни органи единствено, докато в други държави те са превъзложени на частни компании. Благодаря. Може би не стана ясно, че всеки има минута и половина за изказване. Госпожа Корин Лепаш. Благодаря. Не бях сигурна, че си чувам името. Господин министр, благодаря, че сте тук. Моят въпрос е в духа на изказването на госпожа Рот Берент. Аз също много съм обезпокоена от въпросите, свързани с храни в преговорите с щатите. По никакъв начин още не ни се представят мерките за клониране, за генномодифицирани модифицирани организми, също за посадъчния материал. Няма достатъчно яснота за конвенционалния материал, който дали ще може да се използва все още в Европа, традиционните семена, които използваме. Ще имате ли вие една достатъчно твърда позиция на, от съвета на министрите на земеделие в посока да се защити качеството на продукцията на нашите земеделски стопани и е, земеделието да остане е, приоритет? да не се получи така, че свободният обмен, търговски обмен, да разруши е, неща, които сме изграждани в течение на години. Господин Шнейхарт, благодаря. Имам няколко въпроса а, във връзка с а, рамката за официални проверки. С този нов регламент се цели създаването на по-стабилен регламент, за да не са възможни измами, като този с конското месо. И в тази връзка има един въпрос, свързан с санкциите, именно, че те са много различни в различните държави членки. Аз винаги съм пледирал за промяна и за едно унифициране на санкциите в различните държави членки. Защото това, което предлага комисията, а именно използване на а, печалбите може да стигне до там, че а, хора, които правят големи печалби в ущърп на хората не биват наказвани, биват наказвани от тези, които а, действат законосъобразно. И за това смятам, че този въпрос трябва да бъде разрешен. Загрижен съм и във връзка с делегираните актове. Искам а, да ви задам този въпрос, защото а, регламент, който а, а, за сега съществува, като например 854 а, бъде уреден само с а, делегирани актове. Всички правомощи са в ръцете на комисията. Не знам как, как са протекли разговорите с комисията. Самият аз ще продължа да съм против и да смятам, че е нужна повече прозрачност е, в областта на делегираните актове. Благодаря. Благодаря. Сега дам думата на колегата Йоланда Хибнер. Даме пана министра на нашей комисии. Е, Много ви благодаря. Добре дошъл господин министър в нашата комисия. Искам да ви попитам за преработката на директивата, по която ще гласуваме съвсем скоро. Тя е свързана с възобновяемите енергийни източници, с непреките промени в земеползването. Това е сравнително нова директива. Селските стопани са задължени да правят много неща от своите собствени държави, и конкретно тук имам предвид, че върху тях се оказва натиск за отглеждане на рапица за биогориво. ние разглеждаме въпроса за биогоривата като един от основните въпроси. всъщност изглежда, че ще променяме поведението на фермерите отново. Парламента разглежда този въпрос за биогоривата като цяло, така че по време на вашето председателство има голяма да се наложи да председателствате заседания за достигане до позиция на съвета по тези въпроси конкретно процент съдържание на биогорива и въобще ще трябва да се занимаете с целия въпрос за промяната в земеползването. Какво можете да ни кажете по този въпрос и какво ще направи председателството? Благодаря, госпожа Хибнер. Аз сега искам да поздравя най-сърдечно с добре дошли една група от Южна Вестфалия, доведена от колегата Лизе. Те ще следят нашата работа сега давам думата на колегата Ратвил Мурконайте. Pirmininkė, ministrė, malonu Jūs комитета ще komitete. с маратона с паскотина савайте преш vasarą tikrai. Благодаря, господин министр. Много се радвам да ви поздравя с добре дошъл в нашата комисия. Има изключително приятен маратон тази седмица от посещения, гости. Вие споменахте редица приоритети, аз искам да попитам какви са другите инициативи, защото преди известно време в нашата комисия имаше изслушване в връзка с различното качество на хранителни продукти в различни държави членки. Комисията трябваше да направи проучване в тази връзка. Вие в съвета работите ли по тези въпроси? Благодаря, казва председателят господин Бонанини. Grazie Presidente. mi complimento intanto col Ministro. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на господин министъра за уводните думи. Виждам, че вие подхождате съвсем прагматично и навлизате в подробности е, за програмите, които първоначално описахте като общо. Селското стопанство е един от въпросите, а много а, разглеждаме селското стопанство от гледна точка на околната среда, а самото селско стопанство а, не му обръщаме толкова внимание. Има големи въпроси, като климатичните изменения и това кара хората да изоставят земеделието като начин за препитание. Ние осъзнаваме, осъзнаваме че фермерите се оказват застрашен вид в Европа. Никой не ги защитава, глобализацията им се отразява зле и много от тях се отказват от фермерството. А всъщност фермерите са единствените, които могат да поддържат нашите държави, да вървят напред и да предотвратят явления като опустиняването, промяната във водната таблица и така нататък и така нататък. виждаме връщане към монокултурното земеделие. Това има негативен ефект върху биологичното многообразие. Вие сте един от малкото хора, които в миналото са гледали холистично като цяло на селското стопанство, а не са фрагментирали този сектор. много важен а, момент са пазарите за селскостопанските продукти. Вие какви предложения правите, за да се а, оптимизират процедурите, така че а, да не се отнемат пари от фермерите, които работят усърдно за тях. Да не говорим пък за фалшивите храни. Тук не става въпрос само за месото, става въпрос за а, измами при храните, например при а, виното, може да се срещне на пазара фалшиво вино. може а, с различни методи, ядрени и така нататък, да се проследи всъщност происхода на даден продукт. Така че дали не можем ние да определим един такъв начин за установяване на а, происхода. Госпожа Любчева има последна думата. Председател, да поздравя господин министър за експозето и за отговора на вече зададените въпроси. Бих искала да поставя и да обърне внимание на факта, че последователни действия за постигане на устойчиво земеделие включва много сериозна подкрепа на дребните и средни селскостопански производители, особено в областта на зеленчукопроизводството и на плодовете. Мисля си, че това е свързано от една страна с един по-генерален проблем и този проблем е свързан с обезлюдяването на селските региони. Тяхното развитие изключително сериозно зависи от подкрепата на дребните и селски, е, селскостопански производители. На второ място мисля, че трябва да има повече мерки за повишаване конкурентоспособността на селскостопанските производители, защото това е свързано с качеството и с цените на нашата селскостопанска продукция, която ако не е конкурентоспособна, позволява в нашите страни да се разпространяват външни продукти, понякога нерегламентиран внос и така нататък. Дали ще имате инициативи в тази посока, с които в действителност нашата европейска селско-стопанска продукция ще бъде подкрепена? Vielen Dank. Und damit hat der Minister jetzt das Wort, um die Благодаря. Сега давам думата за отговор на господин министър. Tai noriu padėkoti visiems už pateiktus klausimus, pasiūlymus. Шерманов по команда пас. Благодаря за вашите въпроси и за вашите предложения. Моят екип си води записки и сега ще се опитам накратко да отговоря на въпросите ви. По отношение на Марио Пирил и неговия въпрос за официалните проверки. Разбира се, че тук ще се опитаме да постигнем максимален напредък. За съжаление, започнахме преговорите едва сега и ще ни е нужно време, докато изработим оптимален вариант или достигнем до компромис. Хармонизирането на проверките, разбира се, е наша приоритетна цел – Въпреки това, разбирам, че в държавите членки има различни системи на управление на тези проверки. Въпреки това ще се опитаме да постигнем до едно хармонизирано решение във връзка с въпроса на госпожа Лепаш за преговорите с САЩ за търговско споразумение. Тук искам да кажа, че сега започва първият кръг от преговори. Те ще се състоят в Вашингтон. Разбирам от какво голямо значение са тези преговори. Ще ги следя отблизо и се надявам те да минат безпрепятствено. Много е трудно да се направи прогноза относно развитието и посоката на преговорите. По време на преговорите ще се обърне основно внимание на въпроси свързани с животинското здраве и хуманното отношение към животните но не бива да забравяме, че основната ни цел е премахването на търговски бариери. И това е крайната цел на нашите преговори. Още нещо за официалните проверки. Днес ще се състои второто заседание на съответната работна група в съвета. Това означава, че Работата е в самото начало. Ще преговаряме много опорито и през декември ще ви представим доклад за постигнатия от нас напредък. Във връзка с колегата Радвиле за етикетирането, обозначаването на хранителни продукти. За съжаление, ние сме зависими от предложенията на комисията. За сега няма такива предложения, свързани с обозначаването. Мога да ви кажа, че по време на заседанието на министрите в следващата седмица, освен скандала с конското месо, ще разгледаме и въпроса за обозначаването на местните продукти по въпроса на госпожа Хибнер за биогоривата. Ще кажа, че за съжаление този въпрос не е от моята компетентност. Той е от компетентността на министъра по енергетика. Знам, че министрът на околната среда, господин Мазуронис, е бил ваш гост и е обсъждал с вас някои въпроси, свързани с околната среда. Моето мнение като министър на земеделието е, че трябва да се стремим към баланс. И се надявам да успеем да постигнем компромис. И накрая искам да отговоря на въпроса, свързан с дребните земеделски производители на плодове и зеленчуци. Предприехме много мерки, които да укрепят позицията на дребните производители. Това е част от реформата на общата сълскостопанска политика. Ще продължим преговорите, но преди това ще очакаме новите предложения, свързани с производителите на плодове и зеленчуци. Благодаря, казва председателят. С това приключихме кръга от изказвания. Искаме да ви пожелаем много успех и издръжливост в вашата предстояща работа в рамките на председателството. Има редица досиета, които очакват решение. Надявам се да получим ясни отговори от страна на съвета за редица въпроси, свързани с сигурността на храните, това ще покаже дали ние можем да действаме ефективно, за да защитим интересите на 500 милиона граждани на Европейския съюз, които искат да има сигурност по отношение на храните и онова, което е записано на етикета, действително да се съдържа в продукта. Предпоставка за това са е, добри законодателни норми и не бива да се губим в детайл, а да се опитаме да напреднем. В този смисъл още веднъж ви пожелавам успех в работата. Надявам се да работим е, добре, е, в добре сътрудничество. Винаги ще сте добре дошъл в нашата комисия и ще бъдете добре посрещнат и слушан с внимание. Сега продължаваме с размяната на мнения във връзка с бюджета. Юта Халк е тук. Тя показа много гъвкавост и се озова в нашата комисия, за да можем да обсъдим бюджетните въпроси сега, защото ще гласуваме на следата. Всъщност, комисията показва достатъчно гъвкавост, защото аз се предполагаше да се изкажа много по-рано, но за съжаление не можех да стигна до тук. Все още бях в контактната група. За многогодишната финансова рамка до момента имаме един предварителен резултат, но все още не са изчистени е, нещата от законодателна гледна точка. Е, знам, че някои вече са успели да погледнат набързо проекто бюджета на комисията. Е, комисията работи с е, цифрите от Европейския свет от 8 февруари, т.е. за селско-стопанската политика, например. Това означава Пет процента по-малко за плащания на земеделските стопани, отколкото бе предвидено, т.е. економии. 1,45 милиарда е цифрата. 1,631 по плащанията. А, така е, голяма е разликата, но това е положението. 6 процента по-малко по задължения за плащане в сравнение с настоящия бюджет и минус 5,8 за бюджета 2013. Комисията, като погледнем какво точно прави с цифрите, установяваме, че остават 10,7 милиарда евро за нови задължения – останалото. Преки плащания в земеделието и поети е, задължения, всичко това трябва да се плати от тази сума. Генерал den entsprechenden zu der Besorgnis, dass möglicher... За мен и за съответните генерални дирекции това е източник на притеснение. Защото според нас през следващата година комисията няма да може да поеме ангажименти за сумите. Плащанията са така в много тесни граници и те няма да искат да имат правни трудности, затова вероятно просто ще решат да не поемат задължения за плащания, което според мен е крайно обезпокоително. И определено не отговаря на европейските разпоредби. Защото парламентът е със законодател, заедно с съвета. И когато се поемат задължения, комисията следва да ги покрива от редовете в бюджета, по които са поети. И е, за нас е, това е предмет на сериозно притеснение. 0,28% е с средствата предвидени за програмата LIFE т.е. за действия за, за добро здраве. Комисията, съвета излизат с много красиви речи, говорят за иновации на Европейския съюз в политиката за здравето, за конкурентоспособност но ето, е, програмата за действие в това отношение е, получава 0,28% от бюджета. Просто неописуемо. Лудо е работа. Освен това, програмата LIFE няма да се изпълнява, да се ръководи от комисията. Това е нов елемент. Е, ще има а, е, а, е, агенция за конкурентност и иновации. И тя ще поеме изпълнението на програмата LIFE. Питам се защо. Виждаме подобно изнасяне на дейността навън и в миналото и знаем какви са последиците и проблемите от това. Комисията се опитва раздел 5 административни разходи да ги прехвърли на някой друг. Тоест да си отмести, така да се каже, административните разходи, но това е, ще е, отнеме от е, оперативните средства. Тоест, малкото пари, които се дават за програмата Live, ще отидат не само за конкретното и функциониране, но и за административните и разходи. мога да ви кажа, че не съм възхитена в никакъв случай. А сега няколко думи за агенциите. Боя се, че е, комисията и там върши неща, които ние определено не можем да приемем. В никакъв случай не е добре това. Преди доста време комисията обеща да има намаление на административните разходи. Обеща да намали персонала с 5% до 2017. Добре, Съгласни сме с това. Агенциите казват, ще се опитаме да постигнем тази цел. Но сега комисията казва 1% на година в рамките на 5 години, това прави 5%. Това не е достатъчно. Някои агенции също са намалили с 2% персонала си, но комисията сега казва това не е достатъчно трябва намаление от 2% и целият персонал ще се обедини в една обща база, от която е, ще се е, търся и е, служители за ново създадени агенции. Значи тези нови агенции ще трябва да се отнесат към тази, този общ кръг или база от служители и да си търсят персонала там. Докато ние непрекъснато говорим, че не може тук тук да се прехвърля персонал от една категория в друга. И а комисията иска именно това да направи, защото по този начин ще е, умее да, ще успее да играе с разходите. Е, някои агенции определено е, не се притесняват. Примерно Центъра за профилактичен контрол, е, той е добре уреден, но е, Агенцията за сигурност на храните, те имат нови задължения, ние искаме там повече прозрачност, искаме контрол на бюджета, но това не може да се прави с все по-намаляващ брой на персонала. Няма да коментирам Агенцията за лекарствени средства и за химически вещества. Там индустрията в края на краищата си плаща за тяхната дейност, не са средства от общ... бюджета на общността. защото съответните отрасли са, си плащат съответни такси, когато се обърнат а, към агенцията. Но комисията отново и там настоява за 2% намаление на персонала и това изобщо не е добре. Аз настоявам всички вие, които сте е, лица за връзка с агенциите, свържете се с тях, огледайте бюджета, не гледайте не само цифрите бройка персонал, вижте какви са разходите също така и помислете какво реално може да се постигне, какво е реалистично да приемем и какви промени да искаме. Аз поддържам връзки, но знам, че има отделни хора, които отговарят за агенциите. Разговаряла съм с не един от тях. И не става дума само за те агенции, които имат отношение към дейността на Комисията по околна среда, става дума за всички агенции. И е, проекто бюджета на Комисията за мен е, поне е, изобщо не оставя е, добри чувства. Освен това, не смятам, че сме свършили изобщо, защото става дума и с прехвърляне на средства нататък в годините в многогодишната финансова рамка. Мисля, че трябва да направим така, че да не губиме е, пари. И още един въпрос. Крайния срок за подаване на изменения 17 юли. За пилотните проекти и подготвителните дейности 17 юли, това е следващата седмица. А докладът и за бюджетните изменения. Там измененията са до 28 август. Късно е, но и проекто бюджета се появи късно ще гласуваме в комисията на 5 септември. Благодаря. Сега искам да дам думата от името на комисията на Хосе Мануел Сеньор. Благодаря, господин председател. Искам да започна с благодарности към това, което е постигнала Юта Халп, защото е подходила към задачата с обичайната си умелост. Нашата позиция е, че финансовата криза не бива да води до намаляване на амбицията на Европейския съюз по екологичните въпроси, нито да се отказва от водещата си роля, която винаги е имал в международен мащаб. Също така искам да подчертая факта, че на 7 и 8 февруари съвета реши и парламента се съгласи, че 20% от многогодишната финансова рамка трябва да бъдат посветени на климатичните изменения или принципно на околната среда. Важно е тези 20% как ще бъдат бюджетирани, как ще бъдат разпределени по пера в рамките на бюджета. Също така, в 2014 година много програми ще започват те първа в областта на околната среда. Мисля, че може да са необходими доста години, доста време за тези програми да наберат първоначална инерция. А 2014 година няма да разполагаме с много гъвкавост, защото парите, които не са похарчени 2014, няма да бъдат прехвърлени в 2015. Само тези, които не са изразходени 2015, ще бъдат прехвърлени за по-нататъчни периоди. Важно е да подчертаем необходимостта екологичните програми бързо да се движат напред и да наберат скорост, възможно най-бързо след стартирането си, а именно към началото на следващата година. Юта Халп също така разгледа процентите за всяка програма. Това според мен е опасен подход, тъй като екологичната политика трябва да засяга множество сфери едновременно. Трябва да е свързана с политиката по сближаване, например, и не бива да забравяме, че не може да твърдим неща от труда, че отря... от на... отрязваме бюджета на лайф или нещо от този род трябва да е ясно, че тези 20% са ни дадени от съвета и че политиките, конкретно тази по сближаване, имат вграден екологичен аспект и много инвестиции се осъществяват в сферата на околната среда. Затова разходите за околна среда и за измененията в климата трябва да бъдат ясно обяснени, за да може общественото мнение да е наясно какво правим тук. Също така е важно да се подчертае а, това, което е зададено за 2020 година в Европа и екологичните цели по-конкретно. всички фондове, всички средства, които се дават в тази сфера на компаниите, всички финансови инструменти, политиката по сближаване, Европейския фонд за регионално развитие, всички те трябва да са насочени към постигане на целите в околната среда. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Госпожа Рот Беренд. Сега по въпроса за агенциите, като се огледам тук, има ли някой от комисията, има ли някой от Европейската комисия, от ресорните генерални дирекции? Може би нещо не съм вред с очите, но не ги виждам. Винаги е хубаво, ако няма много пари, да се опитаме да ги ползваме възможно най-добре, като се а, прехвърля от тук а, там и, и обратното. Но а, случая не е такъв. Пари има достатъчно. А, всъщност това, което се случва с агенциите, си е направо удивително. Разбира се, трябва да се разгледат възможностите за економии в агенциите. Това е а, хубаво, не го поставям под въпрос, но може би някои казват, ами това се отнася за агенциите в други комисии, не и за нашата, тя е специална. Аз разбира се имам а, собствено мнение за агенциите, които попадат в нашите правомощия, но това, което а, чувам, може би съм старомодна, но не бива ли да се разгледа наистина по същество каква работа вършат агенциите, какво правят? и да се види а, по какъв начин може да се оптимизира работата или къде има излишъци, да кажем. Не може така с чука на грубо да отчупим по 2% от всяка агенция. Има а, идея, както се каза, да има база от персонала и някакви финанси общ и те да се раздават, така като е, помощи тук и там, но това според мен въобще не е удачно. Според мен трябва да се разгледат отделните агенции. Нека да вземем на първо място агенцията по лекарствата. 80% от бюджета на Европейската агенция по лекарствата, идват от такси от частния сектор. Само 20% идва от общностния бюджет. Тоест, комисията иска 2% намаление. Комисията ползва 2% за тази агенция. Иска комисията да се спести 2% от бюджета на Европейската агенция по лекарствата. Това означава, че Глаксо, Санофи и другите големи фирми плащат такси за своите продукти и този дял, който те внасят, ще бъде а, прехвърлен към, да кажем, агенцията по космически проучвания или агенцията за малките селски стопани. Това може да звучи а, е, хубаво, защото е някаква форма на солидарност, ако щете. Но ако аз вземам пари от Европейската агенция по лекарствата, ако имам, да кажем, 1000 евро бюджет и трябва да спестя 2%, 50 евро излиза. Но 2% се мерят във връзка с целия бюджет, а не само с частта, която се внася от европейския бюджет. Тоест, ще се съкратят парите, ще се съкрати персонала на Агенцията по лекарствата, за да се занимава с регистрацията на лекарства, с фармакобдителността и ние сме им възложили задачи на тези хора, които работят в тази агенция. Говорих а, с представител на кабинета на председателя на комисията Барозо. Аз не искам да ме а, лашкат от този комисар на другия, Лавандовски и т.н. Затова аз направо отидох в кабинета на Барозо, частния кабинет, и се опитах да поговоря с хората там, за да решим въпроса. Не съм сигурна дали се разбрахме, защото май говорихме на различни езици. Аз бях пределно ясна. Казах, ако аз бях фармацевтична компания, щях да ви съдя защото фармацевтичните компании плащат такси и разбира се 70% отиват обратно в държавите членки, защото има такава а, схема за рефинансиране, която е абсолютно незаконна. Така че, както Юта Хал каза, според мен това е незаконно. Конкретно в случая на Европейската агенция по лекарствата, това означава, че 2% ще се намалят не от 20% от общността, а 2% от 100% бюджет. Т.е. от целия бюджет на агенцията по лекарствата. Не смятам, че комисията е обмислила нещата от всички страни. Но смятам, че господин Левандовски и гениалния му съветник – а този гениален съветник на комисаря ли е или е на държавите членки? Просто някой го е поставил в кабинета на комисаря. Мисля, че наистина не са опекли нещата, не са обмислили както трябва нещата. Можем да се обърнем и към колегите от комисията по бюджет. Господин председател, може ли да помогнете на комисаря, на неговия гениален съветник и на Барозо да проумеят тези неща, че не може така с Теслата да оправим нещата в агенция? агенциите. Те ще се наложи да помислят наистина дали агенциите имат някаква законодателна работа, дали допринасят някаква стойност към програмата за законотворчество на Европейския парламент. Това явно ще е втория етап. Не разбирам. Това е, е общо взето коня пред каруцата. Благодаря сега трябва да защита представителите на комисията, защото а, тъй като преместихме тази точка от дневния ред, сега те не можаха да присъстват а, сега на обсъждането а, по отношение на агенциите. На тях се преразпределят повече задачи, имат по-малко средства. Кой ще открие грешката, можем да направим такава викторина. Ще видим каква ще бъде нашата реакция, защото действително не може да се подхожда общо и да се отсичат средства при всички агенции. Има агенции, които не допринасят много за процеса на законотворчество. Има други обаче, които получават все повече работа и вършат действително а, важна а, задача и те трябва да могат да продължат да работят. Иска ли докладчикът да каже още нещо? Изчерпахме си времето. Докладчикът каза също така а, за сроковете за подаване на пилотните проекти. 17 юли е този срок, 28 август е срока за внесене на изменения и на 5 септември ще гласуваме в комисията. Сега още веднъж апелирам към вас да носите картите си за гласуване. Не приемам никакви извинения а, това, например, че носите високи токчета или нещо подобно.